Okay. Let's see if we can. If you could take your seats. Do we have a problem? Um, we're not, we're not, we're not voting yet. So if we. Все още няма да гласуваме, така че моля да вземете местата си. Стигнахме до точка 11. точка 11 от дневния ред. Докладът на Пабло за защита на еврото от фалшифициране чрез средствата на наказателното право. Пабло направи този доклад и давам думата. Благодаря, Пабло. Благодаря на председателството. Благодаря за информацията. Както вече беше казано, това е доклад, в който се говори за модернизиране на защитата чрез наказателното право на еврото и на други валути от фалшифициране. Става въпрос за замяна на рамково решение 2383. Ние подкрепяме тази инициатива и преди всичко това, което се отнася до, хармони... до модернизиране на наказателно-правните разпоредби във времена на криза. Необходимо е да се направи нещо срещу случаите на фалшифициране. Трябва да се действа съвместно. Мисля, че хармонизирането в този случай наистина е оправдано. Еврото има голямо значение за економическата и социална интеграция в Европейския съюз. Важно е също да се засили доверието на гражданите в еврото и затова те трябва да бъдат сигурни, че тази валута е защитена в рамките на Европейския съюз. Доклада е посочено, че всички държави членки трябва да имат еднакви предпоставки, еднакви инструменти за защита и за това трябва да съществува сътрудничество. Трябва да се подходи кохерентно и то в съответствие с други доклади на комисията ЕКОН, в която, които се засягат такива въпроси. наказателно-правните разпоредби трябва да бъдат публикувани, за да може обществеността да се запознае с тях. наказанията трябва да бъдат съобразени с принципите на пропорционалност и съответно приложното поле трябва да бъде разработено обширно, като се включат монети и банкноти. Става дума не само за еврото, но и за други валути, които се използват в Европейския съюз. Сега се връщам към наказателно-правните разпоредби при фалшифициране на банкноти и монети. Трябва да съществува механизъм за откриване на, такива фалшифициране, на такова фалшифициране. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха предложения за изменение. Фокс, Сид Николаш, Жан Пьероди и така нататък. Имахме много заседания с всички тези колеги, за да постигнем единодушие и консенсус по всички области във връзка с сътрудничество. Елиза. Искам да доб... Не мога да добавя много към това, което каза колегата. Искам само да посоча, че този проект доклад на комисията е много важен. Той е важен, защото тук се засилва наказателната система, когато става дума за фалшифициране на валута. Не само на еврото, разбира се. Набелязват се превентивни мерки, като мисля, че ние сме избрали правилният момент да ги публикуваме. Колегата е свършил много добра работа и е представил наистина много добър проектодоклад. Предложенията за изменения, които внася, са много удачни, но те подлежат на допълнителна разработка. Може би Европейската комисия ще може да ги доразработи. Има още два аспекта, освен посочените в доклада – много е важно осъдителните присъди за фалшифициране да бъдат обявявани публично. Това ще представлява превентивна мярка срещу фалшифицирането на парични единици. Тоест, фалшифицирането трябва да се наказва дори и когато банкнотите не са отпечатани изцяло. Важно е фалшифицирането и на други валути да бъде наказуемо. Мисля, че проекто докладът на комисията трябва да бъде подобрен. Моята политическа група подкрепя това, което ние постигнахме като консенсус. Тук се включват и някои компромиси и предложения за изменения, които влизат в този текст. Последно, обсъдихме ги на последното заседание. Искам да благодаря на докладчика за работата, като смятам, че този доклад подобрява първоначалните предложения на комисията. Не. Има ли някой от зелените, който иска да се изкаже? Да. Не съм Руи но не мога да устоя на желанието да говоря. Не знам дали да критикувам или да критикувам докладчика. Или трябва да критикувам с, за това противоречиво предложение, или трябва да го поздравя, че е в пълно съзвучие с идеите на зелените. Това не е нещо, по което ние имаме спорове и ние пък го подкрепяме изцяло. Ашли. Олег, явно ти имаш да кажеш нещо. Въпреки, че може би не трябва да го правя, защото в моята държава имаме друга валута. По отношение на организираната престъпност в нашата комисия, ние повдигнахме този въпрос. Мисля, че това е важно, защото се отнася до криминални престъпления. За сега се връщаме с официалния докладчик Ашли. Благодаря, госпожо председател. Малко съм разочарован, че нито едно от моите изменения не намери място в компромиса. Според мен е важно да защитим не само едината валута от фалшифициране, но всички валути. Трябва да имаме предвид и принципа на субсидиарност. Мисля, че този принцип е нарушен в това становище, като се въвеждат минимални наказания. Криминалното, наказателното право и минималните наказание попада в правомощите на държавните, държавите членки, затова ние не подкрепяме това изменение. Благодаря. Има ли някой друг, който да иска да се изкаже? Комисията. Комисията иска ли да вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Искаме да поздравим работата, свършена от докладчика. Това е много убедителен и полезен доклад, включително с измененията, които бяха представени. Комисията изцяло подкрепя много от измененията. Най-вече позицията на докладчика и докладчика в сянка по отношение на минималните наказания. Ние сме много доволни от факта, че са въведени минимални стандарти кои... и приветстваме докладчика за това – можем да, под, да подкрепим също и въвеждането на а, инструменти за противодействие. Искаме да подчертаем важността на това да, да се остави в текста позоваването на Женевската конвенция, най-вече по отношение при, за прилагане на принципа на а, липса на дискриминация по отношение на различните валути. Тоест, Комисията е много доволна от този доклад, включително с неговите изменения. Благодаря. Много ще бъда кратък. Благодаря. За... Благодаря на Филип за неговата работа. Надявам се, надявам се, че в крайна сметка тези изменения ще бъдат подкрепени. Радваме се, да чуем това. По отношение на казаното Оли, предложенията направени от Силви, дали ще има 500 и 250 пелешки, но аз съм съгласен с вас, че е много важно да се борим срещу това във всички области и навсякъде, където това е възможно отношение на казаното от Ашли, благодаря за твоите изменения. Компромиса относно въвеждането на наказания. Ние не сме съгласни с въвеждането на минималните наказания, но ще се опитаме да постигнем консенсус. И накрая благодаря на всички и беше удоволствие да работя с всички вас. Благодаря. Гласуването е на 24 септември, т.е. днес, след няколко минути. На 3 октомври ще бъде окончателното гласуване, за да може да потвърдим за гласуване по време на пленарното заседание. Сега можем да преминем към гласуването. Ако всички разполагат с списите за гласуване, няколко минути да се подготвим. Okay, if you've got your cards, can you plug... Моля да сложите картите си за гласуване в устройствата и ще направим едно гласуване. Всеки да гласува както се чувства. Системата не работи. So, who's missing a card? Е, от кой не си носи картата? Отмар. Свен. Може би, ако почнем да броим, ще се окаже, че един е за, другия е против и всъщност 0 на 0. Again, line... Но пък ако се опитвате да се групирате, може да излезе интересно гласуването. Е, вие зачекнахте темата. Видях, че Свен си говори с Вернер, значи нещата са... There's, there's a lot of fraternizing going on. okay, um... И така, готови ли сме? you turned it. Did you do a test? No, yeah, I did. Yeah. Okay. Yeah, right. Okay. Right. So. Here... Добре. Изменение 47. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. За. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се. Not carried. Не се приема. Не мина. 59. За. Против.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 Искам да кажа нещо за 8 и 76 изменение. Те са идентични. Когато водихме преговори, искахме да заличим правомощията на комисията да излиза с актове по делегиране. След това получихме съвети от юристите, от правната служба и се оказа, че трябва да ги преразгледаме, защото има годишна работна програма, която всъщност от правна гледна точка е делегиран акт. Така че позицията ще бъде минус тук. Може просто да го отеглиш. Um, okay. so the... Добре. Докладчикът иска да гласуваме против тези изменения. За, против, въздържали се. Да, падат. 7-7 за, Против. Обърквам се малко. 77 за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване, моля. And we have... Right, okay. This is... И така. Няма алианс тук между Зелените и НП, но има една карта в повече от АЛДЕ. Добре, тогава аз няма да гласувам. Okay, that is, that is rejected. Отхвърля се. Minus, but there is minus. Yeah, but your plus he... Вие сте плюс, той е минус, така че няма коалиция. Пада. Um, amendment 9.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 Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Н. За. Про... за. Против. Въздържали се. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30. За. Против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 не, 44 за. Няма нито един против и един въздържал се. И сега гласуваме по законодателната резолюция. И може да се окаже дори същия резултата. Много често обаче не е. Край на гласуването. Същия е. 4401. Добре. Hang on, we've got to do the mandate. Right. Uh, Трябва да гласуваме по мандата. Новото правило 70. Докладчика, доколкото разбирам, иска да започне процедура. На първо място искам всички докладчици в Сянка и другите колеги да получат моята благодарност за този доклад. Трябва да ви кажа, че е много деликатна тематиката. Надявам се в триалог да прокараме позицията си, предлагам да отидем на триалог, а не на гласуване в пленарна зала. Добре. Докладчикът предлага да започне споразумение по първо четене или поне преговори за него, като идеята е да се стигне до такова. Мандатът ще бъде докладът, който току-що приехме и съставът на екипа по преговорите ще бъде председател, заместни председател, плюс докладчик и докладчици в сянка. Може ли електронно гласуване по така направеното предложение? За означава, че сте съгласни с това да се подновят преговорите. Всички ли гласуваха? 40 43 са съгласни, 3 са против и няма въздържали се. Нещата се осложняват с това гласуване. Добре, продължаваме. Следващата точка е 13-та точка защита на еврото и други валути от фалшифициране и така нататък. Току-що обсъдихме тази тема. Всички готови ли са? А, и така започваме. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Не. Не, извинете, пада. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за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 Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 13 е оттеглено, 4 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване по целия текст с нанесените изменения. Плюс 2, доколкото разбирам. Всички ли гласуваха? Значи 41, 1 за, 4 против и няма въздържали се.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 Okay, um, Mr. Pitella. И така, господин Питела е докладчик по годишния доклад на ЕЦБ. Той идва. Малко сме избързали. А той председателства а, помирителен комитет. Идва. Така че 5 минути пауза преди да дойде. Така че да знаете какво се случва. Пауза. 5 минути. Не дълга, не. За да може да свършим по-рано. Okay. Uh, Giannis... Uh, И така, Джани пристигна. Така че малко се движим по-бързичко. Той не е закъснял. но нека да се възползваме сега от времето. Може ли да помоля за тишина в залата? Става дума за традиционен доклад за Европейската централна банка. Годишен доклад за 2012 година. Вероятно искате да кажете и нещо по въпроса за работата им 2013. Винаги обичаме да коментираме и това. Давам думата на докладчика, който ще каже няколко думи за доклада си. Джани, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги. Благодаря също за търпението, с което ме изчакахте. Трябва да кажа, че бях председател на помирителен комитет за бюджета и като знаете, като председател е малко трудно а, и двете задължения да ги изпълнявам в едно и също време. Искам първо да благодаря на всички колеги, а, на политическите групи за тези 247 изменения, които ми изпратиха. Първият анализ на тези изменения показва, че излизат 6 основни въпроса. Първо, измененията на НП, моята група, групата Социалистите и Демократите и АЛДЕ излиза едно признаване на положителната роля, който се извършва от ЕЦБ и по-специално от програмата ОМТ за економическа стабилизация на еврозоната. След това в парламента излиза още един въпрос, който е за по-голяма прозрачност и отговорност на Европейската Централна банка. Както знаете отлично, в новата финансова архитектура и парична архитектура ЕЦБ пое нови задачи, има по-големи правомощия, които изискват по-голяма прозрачност. В този смисъл положително гледам на изменението на колегата Гал Белч, тъй като той съдържа публикуването на протоколите на управителния съвет на ЕЦБ. Смятам също така, че трябва да се съсредоточим точно върху този въпрос. Освен това, от измененията се вижда убеждението, че ЕЦБ трябва да прави много повече за реалната економика и по-специално за малките и средни предприятия. Различните предложения, които се съдържат в измененията, са много интересни. Някои предлагат, например, да се приеме в Еврама една програма, която е сходна на английския фонд за отпускане на кредити, докато измененията на зелените колегите Торвалдс и Тремоза, както и Балчис, искат по-голяма намеса на ЕЦБ в, върху а, ценните книги, подкрепени с активи. Смятам също така, че е необходимо да се откъсне програмата ОМТ от приемането на а, мерките за бюджетен контрол и урязване. Това се подкрепя от ГУЕ, зелените не се подкрепя обаче от НП, АЛДЕ и ЕКАРЕ. След това има раз но бой в становищата за статута на ЕЦБ и неговата промяна, за да може да се преодолее единия мандат, който е съсредоточен върху стабилизирането на цените. Искаме се да намерим равновесна точка в, що се отнася до промяната на еврото и е, валутните курсове. Много е важно единната валута да изиграе нова роля в новия паричен ред, който момента се създава света. Изменението на колегата Гал в това отношение всъщност е една отлична основа за по-нататъчни дискусии. Ще може да се говори по тези теми на следващото заседание с докладчиците в Сянка. Това ще бъде в четвъртък. Благодаря ви. Okay, thank you very much. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, НЕП, Илги Гард и Карл Пелц. E, e, Благодаря. Sok módosító érkezett ehhez a jelentéshez, mint ahogy a jelentéstevő megfogalmazta azért csoport. Благодаря за предложенията, които бяха внесени. Те могат да бъдат разделени на няколко групи. И както сме правили предишни години, така трябва и сега това да бъде нашата цел. Искаме да създадем нова стойност. Позволете ми да споделя някои мисли, не сами, не сами по себе си за измененията, а общо. Нашата изходна точка, както миналата година, беше годишния доклад на Централната банка. Нашата задача беше, след като в договорите функцията на Централната банка така или иначе е представена, ние трябва да се придържаме към тези разпоредби. Всяка държава членка трябва да създава нови предпоставки за предоставяне на заеми, но не това е централната задача на ЕЦБ. Знам, че някои имат такова желание, но нашето желание не е да продължаваме да пишем такива разпоредби. Ние искаме да подчертаем, че Централната банка има роля в, в различни области, например в системата ОМТ. Тя е играла такава роля. И по този начин вероятно би могъл да, из... би могъл да се появи финансов излишък на пазара. Ето защо Централната банка е изпълнила своята функция. Това може да бъде потвърдено Важно е, че през юни лихвите бяха свалени. Аз съм съгласна с колегите, които казват, че прекалено дълго, прекалено ниско поддържани лихви в дългосрочен аспект имат отрицателен ефект. Условията, що се отнася до условията, аз мисля, че реалната економика се развива и от само себе си, независимо от тези условия. Освен това, трябва да предприемем нови мерки за да може е, политиката по отношение на транзакциите да бъде успешна и високите лихви да бъдат намалени. В е, европейски економически сектор повечето проблеми не се дължат на е, липсата на кредитиране. Това е само част от проблема. Що се отнася до останалите програми. Те имат голямо значение, но трябва да изтъкна, че по отношение на проблемите на правителствата, това не е дългосрочното решение. Това не е част от задачите на Централната банка. Тоест, тя няма за задача да подпомага националните бюджети на държавите членки. Мисля обаче, че тези мерки не са предприяти с помощта на гранични стойности, т.е. обемът на мерките беше достатъчен. Близко бъдеще това трябва да продължи при много строги условия. Съгласна съм с колегите. Съгласна съм с предложените от тях изменения. Да се въведат облегчения и подкрепям концепцията Централната банка да започне с изпълнението на тези мерки, когато напрежението на пазара намалее малко. Аз не мога да подкрепя измененията, които увеличават правомощите на Централната банка при инфлация За мен това не е приемливо основание. Смятам за много важно да подчертая, че Централната банка трябва да бъде ръководена демократично. Но аз си го представям по по-различен начин, отколкото е посочено в някои от измененията. Според мен, независимостта трябва да бъде реализирана след изпълнението на централния мандат. От тук следва че аз подкрепям онези предложения, които предвиждат интензивни разговори във връзка с, пари, с, въпроси, с паричните въпроси. Често говорим тук и по време на пленарните седания също, че новите надзорни функции в рамките на Банковия съюз трябва да бъдат ръководени отделно. Последна забележка. По време на заседанието на докладчиците в Сянка, това ще бъде доизяснено, т.е. как ще бъдат отделени а, паричните институции въз основа на а, тяхната основа. С оглед на на еврото като международна валута или ролята на жените в изпълнителните и ръководни органи на ЕЦБ. Също, този въпрос също е важен, но ние ще го обсъждаме в следващите заседания с докладчиците в Сянка. Благодаря. Thank you very much. Uh, no. Много ви благодаря. Сега Господин от Соталде, благодаря ви, госпожо председател. Първо, благодарности към докладчика. Няма да спирам подробно върху многото от измененията, защото някои от тях вече бяха посочени тук, някои от тях нямат особено значение. Ще изтъкна обаче две или три изменения. Първо, не смятам, че точно тук трябва да искаме да бъдат преразгледани договорите. Това не влиза в задачите на този доклад. И тъй като седя до Силви, нищо, че тя напусна, тя има изменение за един научен и политически дебат, който е необходим за нас. Не смятам, че трябва това да се изтъква в доклада, но аз не смятам, че трябва да има такъв дебат. И не смятам, че трябва да изискваме промяна на договор. Може би някакво обсъждане да. Вторият въпрос е свързан с политиката, отнасящия се до обменния курс. Тази политика е нещо, което трябва да обсъждаме, но това е нещо, което се отнася до конкретните економически сектори в отделните страни. Спомняме си какво се случваше, когато се опитвахме да си девалвираме валутите. Девалвацията е хубаво нещо, нещо като да си ленеш в леглото отначало е много топло и приятно, но ако прекалено много се залежиш, е, почва да ти става студено и неприятно. So, that's not, that's not the, our approach to the problem. И мисля, че трябва да помислим как да подходим към проблема. И това най-вече се отнася до изменението 14 до 16. Третият въпрос е прозрачността и демократичната подотчетност. Всички ние тук говорим много за това, че трябва да има демократична подотчетност. Но това не означава ЕЦБ да стане по-малко по независима. Затова смятаме, че паричната политика на ЕЦБ трябва да бъде до голяма степен независима. Но вчера научихме от господин Драги, че никой не знае кой взима окончателните решения. Затова, може би, малко повече прозрачност няма да бъде лоша идея. Особено когато става дума за решенията на тройката и може би в тази част на доклада сме наистина на прав път. Надявам се, че ще имаме плодотворно обсъждане с господин Питела и ще можем да решим някои от все още нерешените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Свен, от името на Зелените, да, наш доклад, че госпожа Жули, не може да дойде и ще прочета нейното изявление. Първо, благодарности към докладчика за добрия проект доклад. Една прекрасна основа за продължаването на работата по окончателния текст. Обаче тук няма никакво поменаване на участието на ЕЦБ в дейностите на тройката, затова искаме да има пълна оценка на начина на работа на тройката и участието на ЕЦБ. Изключително важно е да се изясни и да се предефинира приложното поле на задълженията и прилагането на програмите с подпомагане. Важно е да се подчертая, че не могат да се замислят програми възоснова на свръхоптимистични предположения. Затова приветстваме изменение 161 и призоваме съвета да преосмисли дейностите на ЕЦБ и на тройката. Освен това, важно е да се гарантира по-голям прозрачност на участието на ЕЦБ в економическия живот на държавите членки. За нас е важно също така да посочим в изменение 212, че понятието неплатежоспособност – във връзка с предоставена ликвидността не е достатъчно изяснено, тъй като това понятие се отнася и до ситуацията в банките след правното определяне на неплодоспособност или до ситуациите, в които компетентният надзорен орган решава, че институцията не отговаря на минималните изисквания, определени от рамката на регламента и директивата за капиталовите изисквания. Ние смятаме, че подобни неясноти трябва да бъдат премахнати, така че да се гарантира правна сигурност и да се укрепи финансовата стабилност. Трето, нашето изменение 146 изисква ЕЦБ да предостави на Европейския парламент тайното споразумение за нетните финансови активи което по-специално се отнася до различни категории активи, включително и държавните облигации, които могат да бъдат притежавани и вписани в балансовия бюджета на ЕЦБ. Съгласен съм, че ЕЦБ трябва да бъде независимо, но това не означава да бъде непрозрачно. Освен това, що се отнася до спешната помощ за ликвидността, смятаме, че ЕЦБ трябва да бъде по-прозрачна и да посочи кои са институциите и страните и условията за предоставяне на такава помощ, включително и какви са лихвените проценти. Що се отнася до помощта за ликвидност, Евро... Пейска централна банка посочи една значителна сума пари, която трябва да бъде обоснована. Освен това, нека да напомним на себе ангажиментът и да оповестява цялата необходима програма и също така е необходимо да бъдат заложени различни механизми, осигуряващи прозрачност на програмата на единия механизъм за стабилност. Следващият аспект е подпомагането на МСП. Например, ние сме особено чувствителни към задължението на институциите, които получават помощ от ликвидността, предоставена от централните банки, да насочва тази ликвидност за кредитиране на реалната економика. Освен това, ЕЦБ трябва да обмисли нови нетрадиционни мерки с цел по-добри финансови условия за МСП такива мерки са още повече обосновани, ако отчетем това, че безпредседентните нива на подкрепа и неявните субсидии, предоставени от евросистемата на банковия сектор. Също така приветстваме изменени 59 от Силви Гулар и 63, 68, 125, 127 и 128 от колегата Тремоса, както и изменение 70 от господин Балц и 77 от госпожа Басеско, които посочват необходимостта да бъдат поставени условия пред кредитните институции, които получат помощ ТЦБ, за да засилят те своите кредитни линии за МСП. Що се отнася до а, записи на заповед на Ирландия, Очакваме оценката на ЕЦБ и предоставената информация по тези въпроси. И накрая ние смятаме, че е изключително важно да се засили онази част на доклада, която се отнася до Банковия съюз. Това включва позоваване на реални наднационални механизми за защита, единия механизъм за оздравяване на проблемните банки и схемите за гарантиране на влоговете. И накрая следва да се обърне внимание на задължителното разделение, което да позволи да бъдат обособени от тези банкови дейности, които са от жизненно важно значение за реалната економика. Лично аз тук бих искал да кажа, че ние сме много предпазливи, когато става дума за свръхамбициозни изменения. Например, Изменение 24, господин Ланген, съдържа общо оплакване за прекалено ниските лихвени проценти. Мисля си, че това е нещо, което мисля си, че е доста трудно да съгласим с подобна, подобна идея. И колегата Епинг се опитва да използва доклада, за да посочи, че проблемите за изкупуване облигации са незаконно съобразни. Ние смятаме, че това е абсолютно неуместно. Така че с нетърпение очакваме добрите предложения за компромиси и добрата ни съвместна работа. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Uh, Давам думата отново на докладчика. Но ще иска да помоля сътрудниците да намерят онези депутати, които ще се изказват по точка 15 и 16, за да не трябва да обявяваме почивка, за да ги изчакаме. Искам да помоля също така докладчите сянка по точки 15 и 16 да дойдат колкото се може по-бързо в тази зала. И така, Джани, отново имате думата. Около 20 минути може да говорите. 10 секунди само. 10. Благодаря на всички колеги, благодаря за позициите, знаех какво мислят, защото знам техните изменения, много са важни. Е, мисля, че по голямата част от прозрачността всички имаме едно и също мнение, и както и по други. Четвъртък сутрин ще се видим, ще направим още стъпки напред. Надявам се наистина да имаме един доклад, който да бъде адекватен и да отговаря на позициите, които са позиции на всички. Благодаря. Okay, thank you very much. Um... Да, благодаря ви много. Графикът е следният. на 4 или 5 ноември ще гласуваме и в пленарна зала ще гласуваме през декември. Сега ще имаме кратка почивка. Наистина не искам да чакаме до 3.35 и да не се разхождам до кабинет си обратно, така че сега ще направим кратка почивка и ще ви помоля всички да дойдат тук в И-15, за да приключим с около 20 минути по-рано нашето заседание. Жан Пол, имате някакви възражения ли? Не, не, че имам някакви проблеми, госпожо председател. Но вие можете да видите колко хора са тук. И ние непрекъснато очакваме други хора. Мисля си, че това е доста срамно. Много е жалко, че няма достатъчно присъствие на колегите. И не мисля, че е много добра идея да, се прекъсва нашата работа за 45 минути. Председателката не, за 15 минути, но просто искам да изчакаме хората, които ще се изказват по точки 15-16. Надявам се, че може да подновим работа. Аз знам, че някои са тук, а други не са. With Kay and let's do it, but I don't think that I think our colleagues мисля си, че колегите имат какво да кажат по точки 15 и 16. Предлагам следното. Ориентировъчното време беше 16.35. Аз предлагам в 4.15-4.20 да започнем и след това ще говорим по разплащателните сметки, защото иначе ще изразходваме нашето време, като просто въртим палци. You know, are already uh, Надявам се, че сътрудниците в момента трескаво изпращат СМС-и на своите депутати. So, so let's, let's, let's take 10, 10 minutes. Жан-Пол, 10 минути пауза. Ако искате нещо да обсъдите, разбира се, ще съм много доволна от тази възможност. Например, какво мисля генералният адвокат на Съда на Европейския съюз по тъй наречените си продажби или продажбите, залагащи на понижаване на стоеността на акциите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 Okay, right, let's, let's resume. We've gathered together uh, the major players. Добре, мисля си, че основните действащи лица, свързани с доклада на Кей, ще дойдат. Един от тях няма да може обаче да дойде. We will some, we, well, maybe I'll have to read them out, which will be interesting, um, especially if they're in Italian. Uh, правим мостове, но ще дам думата във връзка с разглеждането на проекта доклада. Благодаря и госпожо председател. Като цяло има много голям припокриване между измененията, внесени от всички политически групи. И дори да има някои отделни изменения, които не се припокриват с, повечето изменения, мога да кажа, че практически с почти всички изменения съм съгласна, защото те подобряват проекто доклада. Предвид нивото на съгласие в измененията, които бяха внесени, успях миналата седмица да подготвя първия проект на компромисните изменения, които ще предоставя на докладчиците в сянка. И разбира се, ако някой друг от колегите има желание да се познае с тях, винаги може да ги получи. Беше не съвсем ясно обаче какво целят със своите изменения колегите от НП. Аз се надявам, че колегата от НП ще обясни каква е идеята на основните изменения, защото има някои изменения, които за мен не са съвсем ясни. Що се отнася до моите собствени изменения, те са малко на брой. Като цяло те добавят нова информация, която беше публикувана след като внесох първия проект от текст и също така изчистих някои не съвсем ясни неща в доклада. Имаше хора, които прочетоха първия текст и казаха, е, че формулировките не навсякъде са ясни, затова поизчистих малко и формулировките. Ще започна с някои неща, които са по-скоро свързани с изчистване на текста. И така, първо в сектора на страховането, както вече го обсъждахме, има два доклада от Международната асоциация на надзорните органи в застраховането. Те са публикували фактически два доклада и е важно да осъзнаем, че работата се води все още на много ранен етап. И е необходимо и самия сектор да извърши много работа, преди да се премине на нивото на Европейския съюз. Обаче е важно да се отчете работата да бъде поставена на една глобална основа, отчитаща системните рискове. И докладите на асоциацията се отнасят до системни рискове в глобален аспект, не всички от които са от значение за Европейския съюз. Една друга област, която не предизвика много изменения, като че ли има широка степен на съгласие, е свързана с, с плановете за възстановяване да се предвиждат от е, всички централни депозитари за ценни книжа, но ще попитам комисията как тя предвижда това и що се отнася до централните позитари за ценни книжа в контекста на оздравяване. Тук е необходимо да се предвиди тази възможност в условията на криза. Бих призовала да се разшири дефиницията на основните услуги, така че мисля, че ако ще предлагаме наша собствена дефиниция, трябва да излезем с по-широка дефиниция. Разбира се, има някои въпроси, които предизвикват повече проблеми и те свързани с централните контрагенти. Например, изисква се инфраструктурата за възстановяване и реорганизиране да бъде оповестена по-широко. Получих доста изменения от различни докладчици в сянка и мисля, че предвид трансграничния характер на централните контрагенти, централните депозитари за ценни книжа, трябва да отразим това и в нашите изменения. Оточних в моите изменения някои от аспектите, свързани с възстановяването и реорганизирането на централните контрагенти. И смятам, че всичките им продукти трябва да бъдат включени в плана за възстановяване. И смятам, че трябва да се обърне специално внимание на продуктите, които са обхванати от централен клиринг. Затова идеите на непрекия клиринг и различните участници на пазара могат да бъдат обект на влияние на различни фактори. Освен това, в доклада е поставен един друг въпрос, а именно обособяването в рамките на фонда който ще се занимава с финансовите институции, които не са в състояние да обслужват финансовите си задължения. Много централни контрагенти ни казват, че те се стремят да обособят различни категории. Активи е свързан с дефицита или недостига на обезпечение. Мисля, че трябва да има възможност за прехвърляне в рамките на един централен контрагент. Тоест, може да се окаже, че има възможност за едно краткосрочно обявяване на невъзможно да се обслужат финансовите задължения, нещо, което обаче може да бъде преодоляно достатъчно бързо. Мисля, че тук трябва да се замислим за това какво събитие би предизвикало задействането на различните механизми за възстановяване или реорганизиране. Моята цел е органът за оздравяване или реорганизиране да може да започне да се намесва в момента, който се обявява невъзможност да се изпълняват финансовите задължения. Това няма да бъде задължителен момент, но това може също така да означава, че могат да бъдат задействани някои допълнителни инструменти за възстановяване – но смятам, че трябва органът за оздравяване да може да се намесва колкото се може по-рано, стига да сметне, че това е необходимо. Особено когато това е означение за защита на по-широкия пазар. Ние си спомняме за 2008 година и за това трябва да отчитаме че нещата трябва да бъдат наистина много трагични, за да се намеси органа за оздравяване. Не трябва да се отнасяме лекомислено към правомощията на този орган и неговата възможност да започне да действа. Основно съм загрижена от това да не се прекъсва дейностите. За това е важно да има възможност за рана намеса на този орган, за да се осигури безпроблемното продължаване на дейността. Що се отнася до органа за реорганизиране, трябва да се помисли кога точно той ще започне да действа. За мен този момент настъпва, когато са застрашени активите на клиентите. Що се отнася до Централните контрагенти те имат преки отношения със своите клинингови членове. И оттам с клиентите на последните. И самите клиенти не подписват споразумението обаче и тук мисля, че има риск от недобросъвестно поведение от страна на централните контрагенти, най-вече от клиринговите членове. Да, има различни инструменти, например диапазона на разликите, който се позволява, но органът за оздравяване трябва да се стреми максимално да разпредели загубите сред един, колкото се може по-широк кръг от въвлечени лица, за да бъдат намалени разходите и загубите на отделните клиенти. И органът за оздравяване трябва също така да изпълнява функциите на арбитър. Така че мисля си, че това са нещата, които ще обсъждаме през следващите седмици. И мисля да продължа да работя с измененията. Разбира се, ако сега при нашето обсъждане вие не ми дадете принципно нови насоки. Трябва да гарантираме това, че управлението на тези институции е такова, че то не застрашава активите на клиентите. Благодаря ви и с нетърпение очаквам вашите коментари. Много благодаря, Кейт. И сега преминавам към докладчиците в сянка, Данута Хюбнер от ТНП. Благодаря. Съжалявам, че трябва да изляза, обаче имам друга среща и заседание. Първо искам да благодаря на Кей, че успя да формулира компромисите и беше наш докладчик в сянка през последните седмици. съще... между докладчиците, всяка и докладчиците съществува до голяма степен съгласие по отношение на тези компромисни изменения в Искам да посоча някои от въпросите, които са предмет на компромисите – Доколкото разбирам, компромисите подчертават, е, че плановете за възстановяване трябва да правят разлика между а, централните контрагенти и тези системи на а, осигуряване. Основните цели трябва да гарантират устойчивостта на услугите, трябва а, да се гарантира структурата на пазарите там, където няма альтернативни доставчици на услуги. Тоест, тези контрагенти не трябва да оказват а, а, въздействие, което да създава пречки. В различните юрисдикции има различни органи, И доколкото разбирам, компромисните изменения отразяват необходимостта от свързването на централните контрагенти с специалните режими, различни от тези предложени за, в регламентите за възстановяване на банките. Първоначално докладът се основаваше по-скоро върху запазването на основните функции на контрагентите, но сега се фокусира върху запазването на основните функции на централните депозитари. Освен това, компромисите съдържат по-точна формулировка по отношение на страхователния сектор. Както беше посочено и днес, необходимостта от вземане предвид на а, развитието и на платежоспособността и което излиза извън приложното поле на споразумението от 1998 и режимите за възстановяване. Напълно съм съгласна с вас, че има основни въпроси, които не са обхванати. Има компромиси, които все още не са засегнати и мисля, че през следващата седмица на първото заседание ще започнем да решаваме тези проблеми. Най-вече стойността предоставена от клиента клас... имуществените класове и също така точката от т.е. моментът, в който се взема решение за възстановяване. Последната точка, която искам да засегна, се отнасят до доброволното участие на клиринговите органи. Дали при изключителни обстоятелства това може да включва и клиенти? Като цяло обаче е голямо удоволствие да се види, че се движим в правилната посока и разбираме предизвикателствата в този сектор на финансовия пазар. Уверена съм, че ще намерим компромисно решение и ще постигнем консенсус. Благодаря. А сега ми се налага да тръгвам. Благодаря, Данута. Разбирам. Трудно е, когато си председател и на друга комисия. Няма кой да прочете записките на Леонардо, е, докладчика в сянка на Ауди, така че продължавам с, моите, с моето становище. Аз не съм внесла много изменения, защото съм до голяма степен съгласна с, с първоначалното представяне. Става тук една Представянето на голяма рамка за небанковите институции е трудно, и се налага да бъде променена по-голяма част от законодателството, а не само една част от него. Важно е да запазим критичните функции в времена на сериозни проблеми и мисля, че всички е, е, целим да направим това. Ние държим на международните правила и съм съгласна с Кей, че вероятно ще ще има много по-широк отзвук не само в Европейския съюз. Не трябва само да сме по-подробни, но и последователни и да избегнем непоследователни формулировки. моите изменение 18 което се отнася за дефиницията на критични функции, аз предлагам подобно нещо и че централните депозитари трябва да продължат да предлагат своите услуги. Тук трябва да има специфични подробности как да бъде постигнато това. Централните контрагенти са а, големият въпрос и е важно да се поясни ролята на централните клирингови органи и двустранните партньори. Те обаче, е, тук обаче не съществува винаги защита по подразбиране и трябва да поясним принципите на, договор, на, на договорното право, как се осъществява договарянето, как трябва да се прави разлика между а, загуби, възникнали по други причини. Когато става дума за грешка или отговорност на централните контрагенти. Разделителната линия между възстановяване и резолюция е трудна. Мисля, че трябва да се премине към резолюция, когато всички останали средства са изчерпани. Това може да включва различни мерки, предвидени в плана за възстановяване. Но, когато говорим за възстановяване на банки, според мен трябва да има предпазни мерки, трябва да има възможност за намеса, които да гарантира, че ще се изпълнява точно това, което е предвидено в плана за възстановяване. Както знаем, в живота не винаги става точно така, както е предвидено в плана за възстановяване. Тоест, трябва да има достатъчно гъвкавост, но това трябва да е обяснено. Да, има план за възстановяване, хубаво е да се знае, че има, но ако се наложи да се направи нещо съвсем различно, трябва да има възможност за това. В а, триалога някога от страна на съвета чуваме, че се споменава тази важност на плана за възстановяване. Трябва да има възможност инвеститорите да, уча, да очакват какво ще се случи. Също мисля, че по отношение на резолюцията е възможността за поемане на ръководната роля – по отношение на изискванията за достъп, ако а, клиентите. А, ако клиентът е засегнат, тогава а, ние трябва да предвидим разпоредби, които да не позволят клиентът да поеме всички негативи, свързани с проблемите на централните контрагенти. Отношение на застраховането. Ясно е, че трябва да направим нещо е, за възстановяване на застрахователни компании. Е, това ли искаме това да стане в е, рамка, при която е прекалено широка и покрива всички аспекти? Още под трудно е да се занимаваме с възстановяване и рамка за застрахователни институции, отколкото за банките. Защото тук става въпрос за много дълги периоди и поети отговорности в тези периоди. Затова трябва да се опитаме да свършим основната работа и когато се занимаваме и с неплатежоспособността Независимо какво напишем в рамката за, не, за небанковите институции за възстановяване, трябва да имаме предвид и трансграничните аспекти. Това е наистина сериозна работа. Както вие предложихте, централните депозитари поемат определен тип проблеми, и ние трябва да намерим решения, които да могат да бъдат приложени. Имуществото на клиента всъщност е напълно отделено от това на съответните институции. Затова а, трябва да има възможност а, те да бъдат прехвърлени. Така че когато институцията потъне, тя не взима за себе си а, имуществото на своите клиенти. Така че трябва да видим какво става с управлението на имуществото. Това може да бъде много сериозен проблем и може да бъде трудно да се постигне подобно управление, за да сме сигурни, че в крайна сметка нищо няма да бъде загубено. Това а, бяха насоките, в които се движат моите изменения. А, и може би ще дойда на някои от заседанията на докладчиците в Сянка, за да ги обсъдим. Малко е вероятно, защото вероятно ще участвам в триалог или нещо друго. Филип от Зелените, искате ли думата? Благодаря, Шерън. Може би, вероятно, ще участвам и в същия триалог като теб. Е, може и да е някакъв друг, но явно като че ли няма да имам възможност да работя с теб, но ще видим. Има доста колеги, с които мога да си сътруднича много добре. Да започна с няколко неща. Малко ме притеснява това, че слагаме тук цялата законодателна рамка за банките, като то, като по този начин облагодетелстваме някои от небанковите институции, които се конкурират с банките. Мисля, че комисията не трябва да чака прекалено дълго преди да направи подобни предложения. Например, например цената на небанковата директива, каква би била – и ефективността на това, което правим във връзка с повишаване на ефективността. Не ми харесва а, тази концепция, както знаете, но мисля, че трябва да се опитаме да постигнем нещо във връзка с регулирането. Странно ми е да се смесват неща, които не са банки, в един пакет. Не знам дали всички ще се съгласите, че няма готово решение някои елементи. Доволни сме от начина по който Кей е разработила а, инструкциите за регулиране на централните контрагенти и централните депозитари. Да, ние създаваме система, която до сега не е съществувала. Спомням си, че този нов инструмент на централния депозитар се смята, че няма да изисква никакво допълнително влагане на финансови средства. Работата е свършена добре и независимо от за действането на резолюцията, няма какво да направим толкова по отношение на централните контрагенти и централните депозитари. По отношение на задействането и работата на органите, ние водимхме същата дискусия във връзка с банковата директива. Трябва да бъде намерен баланс между прозрачност и достоверност, правдоподобност. Не искам някоя небанкова институция, която управлявана от компютър, могат да бъдат предвидени всички възможности. Не искам да се предостави пълна поверителност на административни органи, които, които с действие или бездействие могат да предизвикат щети върху цялото общество, включително финансови. Затова трябва да намерим правилния начин да се движим по тази тънка линия между тези две важни изисквания възможността за прогнозиране и необходимата поверителност, която ще бъде подпомогната от приемането на резолюцията. Всяко отклонение от нормалните правила трябва да бъде оправдано от трябва да бъде оправдано от а, необходимите разходи и от ползата му за обществото. Говорим за основно за правителствени разпоредби, държавни разпоредби и защита на интересите на цялото общество. Ако това означава че това ще доведе до по-големи разходи за заинтересованите страни, това е добре. Те трябва да поемат своя дял в обществения интерес. Е, относно инструментите за неплатежоспособност, беше интересно това, което каза господин Драги във връзка с крехкото равновесие с постигането на симетрия, ние смятаме, че е много по-трудно да се, възстанови, да се а, приеме резолюция за възстановяване, например, на живото за страховател. Так, това означава ние да се намесим в а, застрахователни продукти и то в много голям мащаб може да се каже, че можете да предвидите, че ще се ударите в айсберг и че това ще стане след няколко часа и след няколко минути и можете да задействате определен режим на възстановяване. Ще трябва да се види дали ще се наложи да направим разлика във връзка с застрахователните компании. Изменение 78, 21, 22. Много се радвам, че те, че те бяха разработени. Препоръките към комисията трябва да бъдат разгледани и този, който осигурява защитата, трябва да осигури и възможностите за възстановяване. Да, ще гласуваме, аз подкрепям тези изменения. докладчите в сянка за банките. Голяма част от банковите дейности беше прехвърлена на небанковите институции и за това смятам, че това създаде напрежение на пазара. И не следва да налагаме същите задължения на небанкови институции, които предлагат същите услуги като банките. Да, все пак трябва да съществуват на управление на риска, да има същите ограничения, трябва да има начин да се откриват рисковите при небанковите институции и да има специален а, резолюционен режим във връзка с процедурите по неплатежеспособност. Тази област би им било интересно да знам какво мисли докладчикът. един от аспектите, на който като че ли не обръщаме внимание, разбира се, защото сме претоварени. Ние е, не можем да разгледаме всеки сектор от економиката отделно. Има е, взаимовръзка между отделните сфери на економиката. Затова смятаме, че европейската система – за финансов надзор вероятно ще трябва и това трябва да взема участие в а, а, паралелна система, която да анализира риска. Трябва да бъде контролирано какво се случва в отделните сектори, за да може да се открият проблеми в системата. Всички сме съгласни, че превенцията е много по-добре от е, възстановяване и ние трябва да разполагаме с правилните инструменти, за да го направим. Приключвам до тук е, и позволете ми да участвам и в е, триалога и сега връщам думата на Шаран, която да продължи. Юрген, ти искаш ли да вземеш думата по този въпрос? Не, ние сме представили писмено становище, но за момента нямам какво да кажа. Ще се върнем след малко към този въпрос. Има ли друг, който да иска думата? Ще се върна пак на факта, че когато разглеждаме този въпрос, трябва да правим разлика между това, което, както каза Филип, изисква, когато се излагаме на същия риск и в някои системни институции рискът може да бъде по-голям. Нещата в банките са по-систематични, отколкото в небанковите институции. Това зависи все пак от това как, с какво се занимава небанковата институция. Може би защото тези институции извършват услуги, които не касая в толкова голяма степен обществото. Въпреки всичко, това трябва да бъде взето пред вид в плановете за възстановяване. Трябва да бъде включено в тези сценарии във връзка с пропорционалността и, системните им, и си, системната им природа. Иска ли още някой да каже нещо? Благодаря. Всичко, което не е включено в текста, ние смятаме, че е, то ще бъде толкова различно, че тъй или иначе ще бъде гласувано отделно. Всеки сектор е сам по себе си и се различава до голяма степен от останалите. Дали, въпросът не е дали е, нямаме критичен поглед към него, а дали трябва да бъде включено точно в този доклад. Вероятно, отделни, отделното гласуване е, ще бъде приложено така че тук има неща, които са в... Тук са включени много неща, които са сами по себе си и представляват изменения, всяко едно за себе си. По отношение на а, устойчивостта, мисля, че това е подкрепено от всички политически групи. Ние всички решихме, че съществуват различни инструменти в зависимост от възникналите проблеми. Ако проблемът е с управлението, ще ви трябва различен набор инструменти, отколкото ако проблемът се крие в участниците на пазара. По отношение на задълженията на надзорните органи, нещата стоят по друг начин. По отношение на терминологията, се налага пълна прозрачност по всички е, гъвкави мерки, които ще бъдат всети. Можете да предвидите всичко, но може да се предвиди много. И затова трябва да има такава превентивна част и трябва да се вземе предвид, и не го казвам за пръв път, вече се е случвало. Мисля, че е, много неща са премислени по отношение на оперативната дейност. Да, това е подготовка, която задължително трябва да бъде извършена. Пълната прозрачност е много важна, тъй като клиентите не са с нас на една маса, а тяхното имущество е заложено. Така че трябва да гарантираме а, пълната прозрачност и, възможността а, клиента да се оттегли, ако счете, че това е необходимо за него. Трябва да го гарантираме. Не трябва трябва да има неравновесие между отделните участници в процеса, например клиенти, клирингови е, органи, контрагенти. Съгласни сме с коментарите на Филип, че всяко отклонение от нормалните правила трябва да бъде свързано с и да бъде преценено по отношение на товара, който ще донесе Да, някои страните в процеса носят по-голяма отговорност от другите. Със сигурност ще прекараме много време обсъждайки всички тези въпроси заедно с органите, които са засегнати. Мисля, че това, което се опитваме да постигнем е един добър резултат. И се надявам, че през следващите седмици ще успеем. Текстът, който представих миналата седмица, е така като цяло се припокрива с а, а, вече представените текстове. Надявам се, че ще съгласите да се включат тези изменения. През следващата седмица започват, започват нови дискусии и ще можем да представим проект за окончателни компромисни изменения – и преди е, гласуването на 17 октомври. Не виждам защо да не успеем до тогава, като се вземе предвид напредъкът, който вече сме постигнали. Благодаря. 17 октомври за гласуване и след това на пленарно заседание през ноември. Така че и идеята е да бъдат представени на, е да бъдат представени на комисията възможно най-бързо. Мисля, че е много важно да се завърши тази рамка за възстановяване. Сега отиваме към точка 16. Разглеждане на изменения на Юрген Клуте по доклада на Юрген Клуте. Искам да ви напомня, че ИМКО е подпомагаща комисия по отношение на достъпа до основните банкови сметки. Няма е, ексклюзивна компетентност. Не знам дали до Тимко е тук. Няма я. Тя е представила изменения директно в ЕКОН. Ние попитахме е, този документ да ни бъде предоставен и то бързо, защото само по този начин ще имаме възможност да започнем преговори и да приключим формално със съвета до края на този мандат. По отношение на мандата за компетентностите ние искаме да това да се движи бързо, но започнахме наскоро и, и сега става ясно, че не може да се гласува преди 27 или 28 ноември. Тъй като председателският съвет се събира на 4 или 5 ноември. Тоест гласуването в края на ноември за нас не е приемливо, защото ние искаме да се движим по-бързо. Надявам се, че ще можем да ги убедим да гласуват по-рано, за да можем и ние да продължим с нашия, нашето гласуване, както е по план за 14 ноември. Така че, ако успеем да окажем влияние върху имко комисията, ако имате такова влияние, ги помолете да приключим този въпрос в рамките на а, нашия мандат. Юрген. Благодаря, Шерън. Имам изненадващо много изменения за този доклад. 734 изменения са внесени от колегите по разплащателните сметки. Трябва обаче да се каже, че някои от тези изменения са идентични по определени точки. Нормал, повече отколкото в нормалните, в нормалните изменения, които се внасят. Смятам обаче, това е знак, че ЕКОН се занимава много сериозно с този проблем и търси решение от една страна за, пред, за компаниите, които предоставят разплащателни услуги и за клиентите на такива услуги. Това се отнася и за други клиенти в банковата сфера. Разбира се, ние искаме да продължим да работим а, и да изработим механизъм, който да функционира във всички държави членки. Смятам, че наред с докладчиците в Сянка и много колеги са работили има много разлики в държавите членки по отношение на правната структура на разплащателните сметки и те трябва да бъдат взети предвид. Със сигурност и Ланк е права. На първото обсъждане тя посочи, че има и културни разлики в работата с пари в брой. Не става въпрос само за това. Не, можем да накараме клиентите и потребителите да си отварят сметка. Това искам да подчертая. Това не е директива, е, в която клиентите ще бъдат е, задължени да си откриват разплащателна сметка. Клиентите, гражданите, които имат нужда от сметка и искат да си отварят такава, трябва да имат достъп е, и възможност за това. В комисията се смята, че трябва да действат три основни директиви. И преди да дам думата на, колегите, на колегата докладчик Васянка, искам да ги припомня. Няма нужда да обсъждаме всички изменения, вие сте ги прочели. Директивата за разплащателните сметки трябва да ни позволи да направим голяма стъпка в общия регламент за разплащателни сметки на вътрешния пазар. Това не трябва да бъде оправдание да не правим нищо. Трябва да се образяваме с фрагментацията в отделните държави членки и да се стремим да я преодоляваме. Ако отнемем възможността на гражданите а, да, от това, да откриват или закриват сметка в собствената или в друга държава, може да се окаже, че това ще представлява и проблем пред свободното движение на работниците т.е. за работниците и за хората, които в частен или в служебен план биха искали да се установят в друга държава членка. Това се отнася и за студентите, често те се сблъскват с подобни проблеми. Европейската комисия е взела предвид потребностите на тези граждани и ние като депутати не можем да поставим под въпрос тази необходимост. Второ, трябва да гледаме напред, защото конкурентоспособността на ЕС е водеща за нас и ние не можем да задоволим с несъответствия на вътрешния пазар. Не може банките в Румъния и България да, факту... да вземат от клиентите си сериозни суми по разплащателните сметки и да казваме, че това е въпрос на култура или пък на някакви традиции. Това засяга и трябва да се вземе предвид цялостното економическо развитие не само в отделните държави, а и в целия съюз като цяло. И на трето място конкуренцията. Докато разплащателните сметки са рисковани и скъпи, нямаме шанс да въведем конкуренцията по отношение на разплащателните сметки. Ако клиентът иска а, да а, ползва други услуги, той трябва да може да го направи банките, ЕЦБ и други органи имат притеснения по въпроса дали трябва да се осигурява лесен трансграничен достъп за прехвърляне на сметки. Да, в някои отношения има вече такава възможност, най-вече във валутните сметки. Но ако искаме да бъдем в полза на 500 милиона европейски граждани, трябва да направим така, че преносът на разплащателната сметка да бъде равноправно във всички държави членки. И още нещо. Европейският парламент в този мандат е поел инициативата да превърне прехвърлянето на разплащателните сметки в своя основна идея. според мен да, концепцията, че гражданите на Европейския съюз могат да отворят сметка в друга държава, само ако в тяхната държава има отказано разкриването на такава сметка, не е правилен. Тоест, правото на разплащателна сметка а, не трябва да се основава толкова на а, правото а, или на а, отказа, който са получили. А, по принцип, а, как а, в крайна сметка може да се улесни достъпа до разплащателни сметки, как трябва да се обясни на банките, че а, не, поведението на техните клиенти не трябва да спъва възможността за разкриването на трансгранични разплащателни сметки и тяхното прехвърляне. Да, можем да говорим за неразумно или за неправилно поведение, можем да го опишем по много широк начин, но така както е предложено, да, възможно е да го направим така, но според мен трябва да бъде формулирано много по-прецизно. Комисията се опитала да го формулира и не мисля, че ние трябва да се отклоняваме принципно от нейната формулировка в третата част по отношение на достъпа до основната сметка идва въпросът за криминалните действия, за прането на пари. Според мен тук е важно да се вземат мерки, това е ясно. Говорих с представители на банки в Германия и ние все пак постигнахме съгласие, че в крайна сметка прането на пари се установява едва в последствие. И ние трябва да подходим от юридическа гледна точка срещу това явление. Не мисля, че клиентите, които ние имаме предвид, да се интересуват толкова от пране на пари или пък го практикуват. Трябва да гледаме в бъдещето, бъдеще това може да се промени, ако създадем нов инструмент. Крайна сметка обаче, прането на пари не може да се предотврати, ако се правят ненужни проверки. Говорил съм и с прокуратурата по отношение на подозрението за пране на пари. Говорил съм по какъв начин се оправдава а, такова подозрение. Кога прокуратурата се намесва, и, тога, и кога една сметка се закрива във връзка с подозрение за пране на пари. В крайна сметка това е юридически и правен проблем. Да, тук момента с подозрението е труден. Има някои моменти, които банките трябва да вземат предвид, но аз мисля, че директивата трябва да бъде много премерена в това отношение тъй като в момента текстовете не са до там, не са до там изгодни за потребителите. Това беше от мен. Ако имате някакви коментари, ще се радвам да ги чуя. Благодаря, мисля, че е доста интересно, защото от НП е Вернер Лангер сега. Искам да при... Искам да припомня мотивите на комисията за това предложение. Това не е социално-политически мотив, а такъв свързан с вътрешния пазар. По отношение на социалната политика, ние се ориентираме по разпоредбите на европейските договори и трябва да се съобразяваме с субсидиарността, това, което е важно за вътрешния пазар. Комисията казва, че 9% от потребителите нямат банкова сметка. 25 милиона биха искали да си отворят такава. През последните 5 години само 16% от потребителите са сменили сметките си. Тоест, доколко голяма е необходимостта и дали е, в Европа изобщо има такава необходимост. Тук са засегнати най-вече две държави членки Румъния и България. Това са основни засегнати държави. Е, там покритието, притежаването на банкови сметки е сравнително ниско. Второ, комисията предлага държавите членки е, да публикуват списък с банки, които дават възможност за откриване на базова сметка. Това ще бъде пояснено в директивата. Тоест, разкриването на банкова сметка, второ, прехвърлянето на банкова сметка и трето, единни и прозрачни такси. Това са трите основни точки. Създаването на а, сметка, тук а, моите изменения и тези на колегите от НЕП се отнасят именно по този въпрос. Във всяка държава членка а, всеки трябва да може да си отвори банкова сметка. Това но това не трябва да бъде задължение трябва да може да се отвори банкова сметка в държавата, в която се живее или в, с която има връзка. Тоест, ако човек отиде за две седмици в Испания или само за един месец, не би трябвало да има възможност да си отвори банкова сметка. А само когато той това е второ местожителство в държава членка, ако там а, съответният гражданин следва или пребивава за по-дълго време. Това е основата на моето предложение. Второ, мисля, че трябва да, че не е достатъчно да кажем, че е, ще направим един списък с е, най-малко 20 банки, които предлагат е, такива сметки. Всяка банка би могла да бъде задължена, задължена да предлага такава базова сметка. По по отношение на държавите членки, това трябва да въжи или за граждани на съответната държава членка, или за такива, които пребивават и са свързани с определената държава членка. Такава разплащателна сметка трябва да бъде дефинирана по отношение на функцията, е, е, не знам дали трябва да съглася с комисията, която предлага една по-ограничена функционалност. Но ако всяка банка предлага сметка, тогава е, трябва да се вземе решение по въпроса за конкуренцията и прозрачността. Трето, смяната, прехвърлянето на сметка. Тук се предлагат определени разпоредби, как се закрива сметката. Тук вече засегнахме проблема с престъпленията, с прането на пари. Ще някак ще се намери разумен компромис. Но като цяло, мисля, е, че не трябва да слагаме всички под общ знаменател. Някои банки ще кажат, да, това е прекалено скъпо, ние не искаме да предлагаме такъв продукт и за нас обаче това не е правилен аргумент. Ние трябва да опишем как да изглеждат нещата имаме големи делегирани актове, актове и в крайна сметка не, не трябва да изглеждаме като някакво административно чудовище. Трябва да предоставим на държавите членки възможността сами да решат как да изглеждат а, такива банкови сметки в банките. Не всички изменения са формулирани по начина по който трябва но ако в тази посока намерим компромис, смятам, че ще сме постигнали разумна основа, която ще задължава банките. И ако се върнем към а, а, фиксираните законодателни актове на комисията от 2011, банките трябва да бъдат задължени да предлагат такива сметки. Ще има изключения, които ще се наложи да обсъдим специално Днес не мога да кажа точно за какво става въпрос. Например, например, професионалните сдружения, професионалните сдружения в банковия сектор. Например, аз от години съм член на сдружение на Райфайзен. В Германия има спестовни банки, и има много банки, които предлагат разплащателни сметки за членовете на своите професионални сдружения. Тоест, трябва да имаме възможност, трябва да, тези банки трябва да могат да предлагат разплащателни сметки и съответно да бъдат обвързани с предлагания регламент. В едно от измененията се предвижда, че услугите, например в пакет с други финансови продукти, както и Съметките на членове на професионални издружения също трябва да бъдат включени в обхвата на откриване на банкови сметки. Ние не искаме структурно изместване на конкурентоспособността. Не искам да се намесвам в структурата на конкуренцията, а искам да осигуря основно, основни услуги за потребителите и тяхната правна защита и, както вече казах, да не слагаме всички под общ знаменател. Тоест, не трябва да има възможност гражданите на 20-те и 8-те държави членки да откриват банкова сметка във всяка една държава, а само за тези, които наистина се нуждаят от такава. По отношение на, на прехвърлянето на сметка и таксите повече прозрачност, трябва да се говори за функциите на тези сметки, но трябва да анализираме и да бъдем искрени, че този проблем съществува само в две държави членки и евентуално в една държава кандидатка, Турция, но за сега това не ни интересува според мен, още през този мандат трябва да подготвим разумно законодателно предложение, да предложим разумни, минимални правни разпоредби, които да подпомагат, а не да създават нова бюрокрация. Благодаря. Сега за социалистите и демократите, е, господин Тюкенсон. Не, я го igenom ändringsförslagen ser jag Когато погледна измененията. Виждам много обещаващи идеи, много интерес има към този въпрос и мисля, че в компромисите има много добри идеи. Предложението на комисията може да бъде пред... прието. Имаше добър дебат и хубаво, че има такъв. И трябва да продължи сътрудничеството. Има три тенденции, които могат да се забележат. Част от измененията отсъстват различни елементи, което не е добре. Мисля, че много оператори като че ли смятат, че са по-силни от дребния клиент. Има много пречки, които трябва да бъдат преодолени. Подходът, според мен, трябва да бъде различен. Трябва да създадем законодателство, което функционира в интерес на потребителя. Колкото е по-добро, толкова по-добре. И мисля, че ролята трябва да бъде подкрепена и само така ще усетим положителното въздействие на това законодателство. Има голямо движение вътре в Европейския съюз. Има много конкуренция за разплащателните сметки. Мисля, че изключването е преодоляно y Съжалявам, че някои гледат така тясно на въпроса. Голяма част от измененията, които са направени, целят да размият единния пазар и да предотвратят трансгранична дейност. Всичко трябва да бъде на национално ниво, казват някои. Това законодателство би трябвало да поднови а, е, и укрепи единния пазар и трябва да даде възможност за трансгранично придвижване. След това, терминологията. Не трябва да бъде прекалено сложно и трябва да се видят трансграничните аспекти на предложението. Тази идея трябва да се насърчава. СЕПА като система трябва да функционира в Европа. Системата СЕПА е трансгранична система. Идеята е добра. Има осложнение за държавите, които не са членки на еврозоната, но това може лесно да се изчисти. Тази възможност трябва да я използваме, за да създадем до по-добре интегриран финансов пазар. Съжалявам, че хората не излизат от националната гледна точка. За това би объркало нещата. Трябва да видим как таксите за базови сметки да бъдат намалени за потребителите. Всички потребители, наистина всички, трябва да могат да си позволят да отворят базова сметка и никой не трябва да бъде изключван на базата на такси, които се събират. В моите изменения подкрепям предложението на комисията и мисля, че модела на комисията е добър, но той трябва да бъде подсилен в определени аспекти. По отношение на прозрачността и таксите за сметките, трябва да бъдат по-ясни тези такси. И трябва да са ясни разходите по тези сметки. Трябва също така да обмислим и въпросите, свързани с данъчното облагане. Ако може да се събере цялата тази информация за потребителите, това ще бъде много по-лесно и ще бъде и много по-просто да се направи един добър избор. Имаме нужда от ясно разбираеми условия. Сега, отделните държави членки ще могат ли да си правят системи, които да бъдат по-добри за потребителя от базовата услуга? Ето това вече е един въпрос. Ако има държава, която иска да направи нещо такова и а, иска по-голяма ефективност за своите потребители, трябва да има право да го направи. Що се отнася до базовата сметка с базови функции, трябва да се направи така, че системата е от публичен интерес Трябва да се направи така, че всяка банка да гарантира такъв тип а, сметка и да няма социална стигматизация. А, ако има само един доставчик а, в а, всяка страна. Жалко би било, ако всички а, държави се струпат в една банка Трябва да има общо право. И не трябва, чисто и просто, да се маргинализират определени групи в обществото. Ако имаме базова разплащателна сметка, това ще бъде наистина един голям принос за подобряване на нещата. И това трябва да бъде наистина винаги най-ефтината такава. Това е логично и ефикасен начин за ограничаване на разходите. Потребителите, които не се възползват от това, не трябва да плащат големи такси. Мисля, че дебатът последните, извинете, следващите седмици ще бъде много продуктивен. Изключително важно е това законодателство за предоставащите достъп до сметки, за интеграцията на пазара и за всички потребители. Много потребители трябва да плащат високи цени при за разплащания, а ние трябва да предоставим нещо, което да даде принадена стойност. Филип Дебака от името на Алде има думата. Благодаря. Групата на либералите ние смятаме, че предложението на комисията трябва да бъде подкрепено. Не мислим обаче единствено и само за определени държави членки, които може да имат някакви проблеми. Не става дума само за Румъния или България, които имат а, някаква култура на кешовите разплащания и е по-трудно хората да имат сметки или да ги сменят. В Испания, в Италия, дори и в други държави имат а, проблеми при откриване и закриване това е добро предложение с ясна философия. А, има две цели. Първо, финансово и социално приобщаване. Трябва да вземем предвид съществуващите практики в много държави членки. Следователно ще призова за известна доза субсидиарност в този случай. Бихме могли да кажем, че искаме равно третиране на гражданите в Европа, но не може да очакваме всички банки във всички държави членки да подходят по един и същи начин. Понякога има Национална банка, която предлага базова сметка, има различни структури в различните държави членки, и всичко, което трябва да направим е да държим да има равно третиране на, държ... на гражданите, а пък вече всяка държава да прецени как ще изглежда точно това. Има и някои критерии, които трябва да бъдат заложени, трябва да има връзка с държавата членка, където искаш да си отвориш сметка. Това е съвсем логично. И трябва да се предотвратяват измамите. Това е, е базова разплащателна сметка. Тя дава възможност е, да се тегли кеш от машини, да се правят плащания и трябва да има минимален брой операции, които да са покрити. Трябва да има и по-тясна връзка с е, вътрешния пазар. А, когато говорим за смяна на банкови сметки трансгранично. Това ще бъде стъпка напред за мобилността на студентите и работниците в вътрешния пазар, ако има възможност за това. Това обаче трябва да стане на два етапа. Първо, системата СЕПА, която бе създадена преди няколко години, тя трябва да заработи добре, все още не е напълно функционираща Важно е също така да дадем възможност на банките, които не искат да въвеждат тази система в краткосрочен план, да не го направят. Трябва да се обърнем към Европейската комисия, за да предприеме тя действия и да направи така, че да е възможно да се променят сметки в трансграничен план. Това ще се хареса на мнозина. Ако искате да промените банковата си сметка трансграничен план, трябва да има известна прозрачност. И потребителите ще му ще извлекат полза, ако се насочим към хармонизация на терминологията. Що се отнася до прозрачността, разбира се, е всичко това. Не трябва да регламентираме всяка точка, всяка запетая, но трябва ясно да работим не искаме да създаваме повече бюрокрация за банките и да създаваме проблеми. Това е едно предложение, което засяга всички държави членки, не само българските и румънските или страните кандидатки. Надявам се докладците в сянка да включат а, моите идеи които излагам в дискусията. За зелените, Свен. Well, it says greens before. Пише зелените преди екаре. Не знам какво се е случило с редуването, но така е записано. Uh, Оставам с впечатление, че с Кемал ние винаги сме сянка и той винаги говори след мен. Не знам защо така става, но така става. Uh, Uh, uh, it's uh, beyond that uh, uh, schon vorher, das glaube ich auch. So, uh, okay, so um, first of all, um, uh, I, I would like to. Първо, искам да кажа, че имаме подкрепа от различните партии за това предложение. Това бе резултат от една обща инициатива на парламента. След това дойде и предложението. Е, това, което ме безпокои, е процеса, който тече по-настоящем. Е, мисля, че съвета не работи по този въпрос и ако се включи, ако ни слуша комисията, ако има представители, трябва да видим къде се намира комисията по въпроса, защото е безполезно да си свършим работата, а след това да няма реални резултати. Проблемът е същия по различни въпроси, които са свързани с потребителски проблеми. Много е интересно това, което забелязваме от страна на съвета. Това не е законодателство, на което може да се разчита, защото се подбират определени елементи, а други се забравят. След това правното основание и към какво се отнася то. И тук ще мина на немски. Genau hört, Ich muss erst mal sagen... Харесва ми да говоря на немски. Радвам се, че тук се върнахме към едно общо основание, независимо, че когато бях докладчик, видях една публикация от вас, където вие се противопоставяхте и казвахте, че това е намеса. Радвам се, че сега се върнахме на общата пътека и че е, признахте, че най-слабите представители на обществото почти няма достъп до вътрешния пазар. По отношение на хармонизирането на вътрешния пазар – се изисква високо качество на защита, съгласно член 114. Именно това прави комисията. Така че подходът в тази връзка е добър. Това, което ме очудва е, че на някои места в предложението това високо ниво на защита отново бива поставено под въпрос. Това продължава и по, когато обсъждаме компромисите, например по отношение на член 3, дебатът ще продължи. Тук не говорим само за откриването на сметка, а и за прехвърлянето на сметка член 3 Например, колегите от НП, от АЛДЕ, от ЕКРЕ посочват слабите страни на тази разпоредба. А когато говорим за таксите, член 5, и там има предложение за отслабване на режима, как това трябва да бъде смекчено, а това, което в член 7 е особено важно, комисията е направила предложение при сравнителни веб сайтове, където само цените са мащаб за сравнение. А, това за мен е доста странно, защото се сравняват ябълки и круши. Например, банка, която няма филиали, нейните цени се сравняват с тези на банка, която има широка мрежа от филиали, която разполага с много банкомати. Трябва да сме сигурни, че когато се сравняват уебсайтове, се прилагат и други критерии, освен цената. Защото по този начин ние разглеждаме конкуренцията от гледна точка на предлагането на най-низката цена. Тоест една банкова система, която е ограничена на регионално равнище. Следващата точка кой трябва да предлага такива банкови сметки? За мен изобщо не е ясно защо комисията е предложила е, че, и казва, че само една банка е достатъчно във всяка държава членка. За мен това е безмислено, т.е. да дам възможност и да задължа само един доставчик на услуга да го прави, а останалите да бъдат освободени. Изобщо не го разбирам това. В много от е, федерални провинции в Германия или аз подкрепям Вернер Ланг, който казва, че всички банки трябва да го предлагат и че трябва да съществува грижа за най-слабите слоеве от обществото, като съответно бъдат поети и разходите за това. Тоест, всички банки трябва да предлагат откриването на такава сметка. Кой трябва да има достъп? И подкрепим казаното от Филип Дебакер това не е само проблем в Румъния и България. Този проблем съществува при трансграничните сметки в много държави. И в Германия съществува този проблем. Много хора, които са беженци при нас, Германия, нямат този достъп. Ето защо е важно понятието legal resident, законно пребиваващ, понятие е използвано от комисията, да бъде тълкувано в посока, че такова право се дава и на тези, които във формален смисъл не са законно пребиваващи, но като граждани, на съю... като граждани могат да упражняват економическа дейност и да бъдат активни в рамките на Съюза. По отношение на прането на пари. Юрген за почти всичко сме на едно мнение, но тук като че ли а, либерализмата а, малко е избягал от твоето предложение. Да, разбира се, трябва да има задължение за предотвратяване на прането на пари, т.е. навсякъде трябва да съществува задължение не само по отнош... държавата да извършва такива проверки, а съответно и банките, като при нужда се консултират съответните НПО. По отношение на създаването на регистър, тук трябва да се обърне внимание тази отговорност да не бъде прехвърлена само на държавните органи. Всеки, който прави някакви сделки, има контролни задачи и съответно отговорност към кредитните институции. Не знам дали това е свързано с разплащателните сметки и всъщност дали искаме да включим това задължение изобщо в обхвата на разпоредбите. Тук би трябвало възможно най-бързо да постигнем резултат, за да не ни принуди съветът, за да не а, представи съветът своите разпоредби. Така че аз бих искал да приключим с това още в рамките на този мандат. Според мен гражданите трябва да имат някакъв символ, някакъв сигнал, че ние се грижим не само за стабилността на Съюза, а и за стабилността и сигурността на вътрешния пазар. Мисля, че ако приключим с въвеждането на тези правила, ще подобрим своя имидж пред гражданите на Съюза. Благодаря. Okay, thank you very much. Uh, now... Благодаря. Сега Саид. Thank you very much, Madam Chairman. Um, благодаря. Част от въпросите вече бяха засегнати. Говорихме вече за сравнимостта, за прозрачността. Това, което ме притеснява, никой не е говорил по въпроса, е случая, в който някой каже 90 евро и след две седмици иска да му се платят 100. Ако това стане с APR, това са хиляди проценти. В реални измерения, обаче това е една добра транзакция. Има различни култури. Трябва да се види какви са визите, а, извинете, а, таксите. Това трябва да се реши на европейско ниво. Сега за промяната на сметката от една държава в друга. А, къде е търсенето? Когато се минава от една страна в друга, за да си отвориш сметка, а не от една друга да превключиш сметката. Знам, че банките винаги се оплакват от а, разходите, но ние правим такъв, такава услуга switching и това може да стане незабавно. Ако погледнете другите системи в банките, те наистина имат оплаквания. Аз съм работил в информационни технологии в банката и дори тогава използвахме код, преди, който беше много устарял. Трябва да се опитате да се изключвате, да се, да се, вклю, изключват, е, да се изключваш от една система и да се включваш в друга. Ако има търсене, добре, трябва да го изберем. Но в момента а, става дума за нова сметка, не за прехвърляне на старата. А, трябва да видите а, как изглеждат нещата господин Хута като че ли ще стане герой на онези, които изпират пари, защото може да си отвориш 28 сметки, които да не са свързани изобщо. И той да няма връзка с държавата членка. Разбира се, не ви обвинявам в това, разбира се, но иначе направо трябва да говоря с юристите си. Но трябва да има наистина ясна връзка с държавата, където откриваш сметка. Що се отнася до единната гледна точка, единния пазар, как да падне таксата на СЕПА? В момента, в който аз платя, за да прехвърля пари в друга сметка, не за да пера пари, разбира се, банката ми иска 9 паунда. Сега паднаха на 4 паунда. Как да ги насърчим да намалят тази такса СЕПА? за да стане тя почти нула и да има трансгранични плащания и да не се налага да си отваряш нова сметка. За 70-те години ми напомня този дебат. Когато се замисля за това, което липсва, то е защо хората в най- бедните общности, мой баща беше такъв 50-те години, и той беше човек с, на кеша, на парите в брой. Не му харесваше кредитните карти, разплащателните карти, не искаше такива неща. Защо хората, които искат да плащат с кеш, да не могат? Защо наказваме хората, когато трябва да плащат в банката или където и да е? Първо ти взимат пари за да ти пратят сметката. След това един вид те наказват, ако плащаш кеш. Не трябва да изключваме хората, които искат да плащат а, кеш, особено по-бедните. И аз бих искал да се върна 70-те, когато можеше да се плаща така и, и нямаше наказателни лихви. Критикуваме банките, казваме, че те не обслужват добре клиентите си. А, доверието в тях е паднало. Но ние нямаме общи банки, но пък искаме да, обсъж... да е, обслужваме дори най-бедните. Трябва да насърчаваме по-голяма конкуренция в банките в тези сфери. Не сме говорили за технологията. Африка, например, е, има много мобилни плащания. Как да накараме бедните тук да плащат с мобилни мобилните си телефони и да намалим разходите за тях и така ще им е по-ефтино, отколкото посредством банките. Другия вариант е с различните видове карти. Просто да си заредиш картата за съответния магазин с кеш и да плащаш с е, картата на магазина. Това често се използва. Просто слагаш си кеша в картата на магазина и плащаш с тази карта. Това не е разплащателна сметка. Този дебат се водеше и 70-те години. Не бива да забравяме, че трябва да насърчаваме конкуренцията сред банките, а не да им даваме повече правомощия върху нези, които са много по-уязвими. Благодаря. Няма го другия колега. Всички искат да говорят по тази тема, много хора са се записали. Астрид Люлинг. Так, нека ви кажа кой е в списъка. Астрид, Катрин Стайлър. Симон, Жон Пол Гаузес. Вернер Ланген has been waving as if he wants to come back in. Е, Вернер иска отново да вземе думата. Но не знам, трябваше да кажеш. Астрид. Астрид има думата. Ще бъда съвсем кратка, наистина, защото преждеговорившите наистина се занимаха с основните въпроси и по-специално моя съсед, с който съм напълно съгласна. Мисля, че няма никой тук, който да е против приемането на правила в цяла Европа, така защото гражданите да имат достъп до банкова сметка. Идеята е добра, и я подкрепям. Искам обаче да направим така, че да има успех това начинание и да се прилага от банковата индустрия навсякъде. Затова ми се иска да не стигаме прекалено далеч, тъй като тогава ще осложним нещата и дори ще стане невъзможно да приложим това, което смятаме, че е необходимо. За мен достъпа до минимално банкиране може да съществува само там, където место пребивава съответния гражданин. Не може да има правило, по което държави ще е, пише, че примерно един датски гражданин може да си отвори сметка във всичките държави членки на Европейския съюз. Такова нещо не може да се случи. Е, смятам, че ще бъде непрактично също така това да се извърши. Сега, що се отнася до таксите за минимално банкиране и банковата сметка, колегата до мен, пък и други колеги е, могат да имат е, сметки в 28 а, такива. Те трябва да бъдат обаче резервирани за държавите членки, е, за граждани на самата държава членка, защото иначе ще бъде непрактично. масивни разходи иначе ще има. Иначе клиентите на банката накрая трябва да го платят. Съгласен, съгласна съм, че не може да има една банка в държава членка само. Банките по този начин може да нямат оптимална репутация. Това може да се окаже вредно. Всяка банка трябва да извърши тези базови услуги, да предлага тези базови услуги и не виждам защо да не го прави. Бях изненадана при трансгранично работещите. В Люксембург много хора работят извън страната и други, които идват да работят само при нас, а живеят другаде. Така че не съм чувала такъв тип работник, а, да, може да, да не може да си отвори банкова сметка в държавата, в която работи. в Люксембург. Той получава и социална осигуровка, номер за социална осигуровка и така нататък. Така че не знам как е проблем, но може би има държави, в които това е проблем. Ако дойдеш с парите ти изкарани на черно, няма да ти разрешим да си отвориш банкова сметка. Това е сигурно. Да, вярно е все пак. бих желала всички държави да са толкова стрикни във вложенията, както Люксембург. Това изобщо не е нищо ново. Винаги е било така. И, и така, е, трябва да престанеш да разпространяваш тези глупости. Тези неща в Люксембург се третират много-много строго. Da weißt du, dass du nicht mit dem Falschen kommst. Dans le même ordre d'idée, il me paraît aussi logique et nécessaire, je dois dire, de faciliter le transfert de comptes. И в същия смисъл, мисля, че ще е по-лезно да се прехвърля сметката от една банка в друга. Понякога, разбира се, има пречки пред това и те са прекалено големи, защото банките искат да си задържат клиентите. Но тези правила трябва да бъдат направени на национално ниво и, а, е иллюзорно да се казва промяната на банката на европейско ниво трябва да стане максимално и на национално. Аз не съм а, против а, и не искам да се създават а, проблеми на онези, които работят в една държава, а живеят в друга, но мисля, има неща, които трябва да са полезни на национално ниво. Искам да кажа нещо във връзка с казането от Магазин Гиголд във връзка с колегата Клуте. Ако зелените трябва да помислят, че в е, Германия ще да получат много по-малко гласове, отколкото левите. Искам да го знаете това. Okay, Astrid, you finished? Добре, Астрид, приключихте ли? Добре. Um, okay, we've got some coalition busting going on. Добре, виждаме, че се формира една коалиция. Да, благодаря, Шарон. Виждам, е, че това, което говориш, госпожа Лулинка, е много интересно. И за мен включително. Мисля, че трябва да четем факта, че технологиите в фирмите са такива, че би трябвало достатъчно лесно човек да се прехвърлят една сметка в друга. В рамките на една страна, например, в Обединеното кралство хората могат да се прехвърлят средствата си в друга банкова сметка. Въпрос ми е към комисия. Дали ще извършите технико-економическо проучване за преносимостта на банковите сметки, защото скоро технологиите силно ще могат да позволява това. Нещо друго, когато говорим за платежните сметки, мога, разбира се, да ви досъдя много, като ви разказвам за скорошния ми опит с създаване на банкова сметка за дете. Това е една сфера в Европейския съюз, която трябва да бъде проучена. И смятам, че това е нещо, което е много важно за уязвимите потребители, както и за бабите и дядовците, и разбира се, родителите, които искат да създадат сметки на името на деца. Също така има много кредитни съюзи. Аз самата съм член на местен кредитен съюз и те работят много добре. И не трябва да подкопаваме добрата им работа в интерес на клиентите им. Благодаря. Астрид. Астрид, благодаря. Сега разбирам защо Зейхофер ме изключи от разговорите с зелените, а но не и от разговорите с левите. Е, явно вие сте му изяснили нещата и на място на левите щях много да внимавам да не стана следващата жертва на мути. Right. Okay. Uh, now... Добре, аз сама се включих в списъка на изказващите се, тъй като съм внесла няколко изменения и аз съм заинтересована от възможността да се откриват банкови сметки предварително в друга страна, преди да сте стигнали до тази страна. Например, сина ми трябваше да го направи миналата седмица, защото той трябваше да отиде да работи в Ирландия. И беше наистина много дразнещо, защото не може това да стане лесно. Мисля си, че наистина трябва да има някаква възможност, ако някой отива да живее в определена страна, трябва да има реална възможност за откриване на банкова сметка предварително, след като докажете, че отговарите на задълженията, свързани с борбата с прането, срещу прането на пари. Ако искаме да ограничим нещата и да има поне един доставчик, то тогава този доставчик трябва да бъде достатъчно голям. Независимо от това, къде се намирате вие в държавата членка и потребителите трябва да имат възможност за достъп. Няма смисъл да се определя един доставчик, достъпа до който ще бъде много затруднен. Не съм много силна, че можем да кажем всички банки трябва да го направят, но ако не го направим, трябва поне да зададем някакви критерии, които да осигуряват достатъчно ниво на услугата. Мисля си, че е добра възможност нещо да се включи и за информирането и обучението на потребители, защото много хубаво хората да могат да открият банкови сметки, но все пак те трябва да могат да знаят какво могат да правят с тези банки, например, има една измама с чекове, когато може някой да се подпише от името на някой друг на чека и това е една трансгранична измама. Трябва някой да може да каже на хората какво те могат или не могат да правят с чекове или с други инструменти. Ако тези хора, може би, живеят в условия, в които не се познава добре как работят банките. Например, не моята банка, в моя случай майка ми ми обясни какво мога да правя с банковата си сметка. По прозрачността и сравнимостта на банковите такси, мисля си, че трябва да сме по-гъвкави. Тук се говореше много за това, не виждам защо не поступим така, както се прави с поставимостта на продуктите в други сектори. Лично аз мятам, че би било проблематично да зададем твърде стриктни ограничения. Също така не смятам, че трябва да сме много ограничаващи, когато става дума за сайта. Той може да бъде според мен и публичен и частен. Мисля си, че не трябва да предписваме на държавите членки какъв трябва да бъде сайта. След като има такъв сайт и той е акредитиран по подходящ начин, ако функционира по подходящ начин, няма нужда да обясняваме и да предписваме какво точно трябва да представлява този сайт, стига да се осигури доброто му качество. Винаги съм загрижена, когато има кръстосани субсидии в банковите сметки, било защото закупувате пакет или ви дават някакъв продукт, който генерира загуба. Разбира се, в много държави и членки има банки, които се финансират за сметка на изнодвачески такси или преговарят за намаляване на таксите, нещо с което по-добре се справят по-големите фирми. Това е нещо, което знае и не знам доколко можем да повлияем на ситуацията, е, защото знаем, че обикновено МСП са губещи, защото обикновено те плащат по-високи такси, тъй като обикновено банките е, им предлагат частно банкиране за физически лица. Мисля си, че трябва да се плаща за това, което използва, а не да се субсидира някого другиго. Да, разбира се, ако държавата субсидира някакво предприятие, защото смята, че това е предприятие за комунални и жизненно важни услуги, това е друга история. Но смятам, че не можем да кажем доведете до максимум това, което може да направите, що се отнася до прехвърлянето на сметки. Мисля си, че държавите членки биха могли да доразвият това, което ни сложим като основа и последно, като председател, ще кажа, че това е директива. И за това, ако има необходимост да се предоставя допълнителна информация за това, как държавите членки са транспонирали тази директива, то тогава бих искал да има разпоредба която да изисква това. Това е стандартното изискване на комисията КОН за финансовите услуги и сме се ограничили само с финансовите услуги, за да може да се провери дали нещата се извършват законосообразно. И е така, следващо, следващия в списка е Питър Симон. Благодаря. Трудно ми е да се включа в дебата. Не знам кое е по-абсурдно. Че е, неолибералните мисли, които таи господин Клауте, или сметка, която би могла да бъде открита в 28 държави сметки. И изобщо не мога да си представя кой трябва да е толкова ненормален, че да си открие 28 сметки в 28 държави членки. Дори е, и това да е базова сметка с минимални такси. Не мога да си представя, що за човек би имал нужда от толкова сметки. Мисля, че тази дискусия служи само за това, всич, е, общото предложение на комисията да бъде стеснено. Мисля, че трябва да се погрижим за разширяване трябва да засилим елементите на вътрешния пазар, да се погрижим повече хора да имат такъв достъп. И то не само тези, които живеят в дадена държава членка, не само тези, които преминават границата на отделни държави членки, а и такива, които нямат жилище, които са бездомни. И какво сега, ако нямаш дом или пък нямаш адрес, не си ли граждани на Съюза и не можеш ли да си отвориш банкова сметка? трябва да бъдат включени и хора, които временно пребивават в дадена държава членка. Но трябва тук да имаме а, идея дали е този човек наистина временно пребивава в тази държава членка или нещо друго. Евентуално дали си търси работа или пък отива някъде да си търси работа. В Германия а, се намира по-лесно работа и когато някой идва да търси при нас, ние не знаем той дали ще остане 3 месеца или една година. И той трябва да има възможност да си открие разплащателна сметка в, нашата, в една държава членка. По този начин ние ще успеем а, да а, подкрепим а, вътрешния пазар и трябва да направим повече, а не по-малко не става дума само за това да задължим само определени банки в държавите членки да предлагат такива услуги. Не трябва да се води до стигматизиране на а, някои банки, т.е. да ги наричаме банки на бедните. Всяка банка в, а, вся, на всяко място в държавата членка а, много често има представителство, има клон. Според мен, тук е правилно всички доставчици на платежни услуги, които имат поделения на определени места да бъдат задължени да предлагат такива сметки. Що се отнася до таксите? Тук трябва да поставим максимални граници, които да се определят от националните органи не трябва да позволяваме банките чрез своята политика на таксите да отблъскват определени групи клиенти. Тук трябва да намерим механизми да противостоим на това. Трябва да предоставим права на потребителите, да бъдат информирани за причините за отказа и съответно и да могат да обжалват този отказ. И а, само човек, а, който знае защо му е отказано откриването на банкова сметка, може да обжалва този отказ. Uh, благодаря ви. Сега Жан Пългозес има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Няколко бележки от общ характер. И може би ще вляза в противоречие с някои вече установили се идеи но защо не? Мисля си, че основното е бързо да можем да изпълним тези разпоредби, за да покажем на обществеността, че можем да повлияем пряко света на банките. Платежните услуги не са услуга от обществен интерес. Това е търговска дейност. Така че не можем да очакваме в тази сфера да налагаме ограничения на един сектор, който не може да се ограничи само с традиционните пазарни правила. Да, разбира се, много е хубаво да осигуряваме социално преобщаване, и разбира се, много добре да бъде безплатно откриването на основни банкови сметки, но не смятам, че трябва да увеличаваме разходите и ограниченията. В крайна сметка, ще има много писане и говорене, но няма да има реални резултати. Тук се говорише за СЕПА, но това е нещо, което е доста по-скъпо струващо, от колкото необходимостта от обучение или от използване на информационни технологии в банките. Всяко едно нововведение е скъпоструващо. И трябва да мислим за съотношението между разходите и ползите и едва тогава да решаваме дали е полезно и необходимо да караме банките, например, да застраховат трансграничната преносимост на сметките за един много ограничен брой потребители. Защото фактът е, че може би малко хора ще са заинтересовани в откриването на сметки в други страни. Да, има хора, които практически всеки ден пътуват в съседна държава да работят, има студенти и има хора, които наистина искат и имат нужда да открият такива банки, но за останалата част от обществото все пак трябва да сме разумни. Няма нужда да създаваме една система пълна с бюрокрация и бумащина, която в крайна сметка ще бъде скъпа и това ще бъде финансирано от джоба на потребителите на банките. Да, разбира се, важно е да има изисквания, но тези изисквания трябва да бъдат разумни, за да не се изисква прекомерно осложнена документация. Всяка година получавам документ от моята банка и, там са изложени условията на моето ползване на банковата сметка. Обаче аз никога не го чета този документ, той е толкова сложен. И Просто ни изискваме все повече и повече информация. В крайна сметка хората изобщо не четат тези документи. Ние трябва да се оточим върху основните елементи, т.е. на това, което е свързано с социалното приобщаване и естествената нормална преносимост на сметките в условията на вътрешен пазар, например в ресторантите – Искат ли хора, които да искат менютата да бъдат преведени на всичките 24 официални езика на Европейския съюз. Не, хората могат да поискат менюто да бъде преведено един максимум два езика. И мисля си, че все пак, когато и формулираме изисквания, трябва да сме разумни. Да, разбирам ви когато казвате, че трябва да сме разумни, да, наистина. И аз не чета дългите документи, които получавам от банката си. Вернер. Е, е, Накратко по въпроса, че не е, е проблем само на България и Румъния. В 6 държави вече имаме законова разпоредба Белгия, Нидерланди, Германия, и други. В Италия 3,5 милиона нямат банкови сметки. Тоест, е въпрос на менталитет наистина, но е много под 10% от населението, докато в Румъния 8 милиона нямат сметки, което са 40%, в България 3,2 милиона, което е 60% от населението. Не исках да говоря конкретно за двете държави, а само за това да кажа, че националните законодателства не пречат на хората да си откриват банкови сметки. Защо подкрепям това предложение всяка банка да предлага базисна сметка? Всички форми на дискриминация, от моя гледна точка е, и срещу достоинството на човека не съответстват на хартата на Европейския съюз. Ще посоча примери. В Турция години наред е, имаше означение в паспорта за жители на определени региони. Тоест, е, и в банковата сметка и в документите можеше да се види откъде идва този човек. Междувременно това отпадна. И в Германия, в най-черните времена, по една имаше една група от населението, почти унищожена, която носеше определен знак. зад е, а, в сметката, без някой да знае, имаше една определена цифра, която показваше, че този човек принадлежи към определена социална група. Това а, е, означава, че трябва да се попречи на всякакъв вид дискриминация и да има достъп до банкови сметки за всеки един. Sure Не съм убедена, е, че бяхте кратък, но така ли, че беше интересно вашето изказване. Сега дам думата на докладчика от комисията ИМКО. Вие също внесохте изменения пряко в ЕКОН. Искам да ви кажа, че сме загрижени от графика на работа на ИМКО, защото до края на ноември би трябвало да гласуват, защото иначе вие ще разрушите всички наши планове да финализираме това досие до края на мандата на този парламент. Моля ви, предайте това на координаторите във вашата парламентарна комисия. Ние бихме искали да гласуваме на 4 ноември в комисията. Мисля си, че няма нужда да се чака решение на председателския съвет да се започне работа, а трябва да постигнем напредък, защото ако не, тогава това досие ще бъде прехвърлено за следващия мандат и това ще бъде провал за нас. Благодаря, госпожо президент. Съжалявам, че председателският съвет работи толкова бавно и е нужно толкова време, за да вземе решение. В нашата комисия ние започваме работа, когато официално получим предупреждение да го направим. Опитах се да го променя, но при нас мнозинството от координаторите вижда нещата по друг, по друг начин. Ето защо положението е такова, каквото го виждаме днес. Преводът на моя доклад ще стане готов едва на 4 ноември. Трябва да погледна. Затова на 5 ноември няма как да гласуваме. Просто не може да стане, защото колегите в моята комисия работят заедно по член 5 и не мога да искам от тях да гласуват нещо, за което не са имали време да прочетат. Надявам се, че нещата ще превият по-бързо, след като си представих доклада на английски, но трябва да се съобразя с това. Утре в заседанието на координаторите на ИМКО ще обсъждаме доклада, но се страхувам, че нещата ще останат и гласуването ще се проведе на 28 ноември в ИМКО. си съжалявам, но това не е в нашата компетенция. Това е процедура, която имаме тук в парламента що се отнася до решенията на председателския съвет. По отношение на съдържанието от, от на, на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, е, тези предложения са много важни. Акцентът пада най-вече върху това, е, да създадем един общ вътрешен пазар не само за фирмите, но и за гражданите съответно да използваме изцяло предимствата на вътрешния пазар и да ги разпространим върху притежателите на банкови сметки. Това е много важно за дискусията, която започваме. Трябва да гарантираме, че сметката ще може да бъде сменена и в рамките на Европейския съюз трансгранично. То е и това да бъде възможно по същия начин, както в рамките на една държава членка. На второ място, това, което Питер, Петър Зимон каза, подкрепям го изцяло. Става дума за редица много различни случаи. Става въпрос за хора без местожителство, за хора, които нямат адрес и за това имат трудности при откриването на банкова сметка, въпреки че може би искат да има такава. Става дума за гражданите на България и Румъния, които често нямат шанс, защото в селските райони просто няма а, място а, където да бъде разкрита сметка. Това е вътрешен проблем. Надяваме се, че с новите комуникационни средства ще, това ще може да се реализира. В рамките на 20-те години съществуване трябва да говорим и за студентите по Еразъм, които които имат проблеми. Например, те е, трябва да подпишат договор за найем, а това изобщо не може да стане без наличие на банкова сметка. Младите хора отиват е, в банката, е там им казват, като нямате адрес, изобщо не можете да си е, откриете банкова сметка. А как а, да имат адрес тези студенти, които идват от друга държава членка? Това е доста сериозен проблем за младите хора тук трябва да гарантираме изцяло зачитането на, зачитането на равноправието и премахването на дискриминацията. Трябва да се съобразим с правилата за липса на дискриминация и да кажем, че всички банки трябва да предлагат такава базисна сметка. Всички частни банки би трябвало да правят това и да предлагат този продукт. Това е много важно, за да не стане така, че дискриминираме банките. Този вид базови сметки трябва да бъдат предлагани по а, възможно най-изгодния начин, когато е възможно дори и безплатно, за да могат и хората а, без много пари да получат а, шанс да си открият такава сметка. И последно, защото виждам, че вече нямаме много време. Информацията, която е необходима, разбира се, за да могат гражданите да знаят а, какво, какви са техните права и задължения, когато си откриват банкова сметка. Това са само няколко от нещата, които а, съм посочила в моите а, изменения. Постарала съм се да работя в имко колкото мога по-бързо, но не мога да правя чудеса по отношение на сроковете и е, ще трябва да видим как ще се справим с този проблем. Благодаря. Um, Би трябвало да сме изобретателни за времето. Вие казахте, че на четвърти, пети вашия доклад ще бъде вече готов с превода на всички езици. Доклада или измененията? Е, Аз съм предала вече доклада си, но времето за превод в парламента се е удължило заради спестенето на разходите, което сме предприели. Преводите на измененията ще бъдат готови в ИМКО на 4 ноември. Тогава, въпреки че вече съм ги предала. Не го разбирам обаче. А какъв е крайният срок за внасене на измененията? А кога е този крайен срок за внасене на измененията? Още веднъж от начало. Вече съм си предала текста. На 14 октомври ще бъде обсъждано проекто становището. На 10 октомври е крайният срок за внасяне на измененията. На 4 ноември ще бъдат преведени ще бъдат преведени измененията, на 5 ще се проведе обсъждането и на 28 е предвидено гласуването в комисията. До тогава, в този период, през ноември няма заседание на комисията. Няма как. Такава е организацията. И така вашите изменения ще бъдат достъпни, преведени на всички изисни на 4 и 5 ноември. Yes, that's correct. Which is before всички изменения. Т.е. преди ние да гласуваме, тъй като ние сме водеща комисия, ние ще проведем окончателното изменение, така е, че в най-лош случай ние ще получим вашите изменения преди комисията ИМКО. Така че, може би, трябва да отчетем това, ако преминем към триалог и разбира се, вие може повторно да внесете вашите изменения преди да се отиде в пленарна зала, поне аз така виждам нещата, за да можем да включим измененията, които вие внасяте и разбира се, да можем да изготвим компромисните текстове и да ги отразим в списъка за гласуване. Другият вариант е да имаме допълнително заседание в Страсбург, нещо, което вече помолихме. Това са неща, които нашата комисия прави, за да задължим другите парламентарни комисии да работят. И така. Йоген Клюте, облян от слънчева светлина е нашия докладчик. Слънцето залязва, затова ви дам думата, за да приключите дебата. Сега няма да се занимавам с левия либерализъм, ще, се, ще го дискутираме друг път. Първо, искам да благодаря за обратната връзка. Всички предложения бяха конструктивни и никой не каза, че е срещу това предложение на комисията. Основната разлика виждам във въпроса как ще постигнем разумно равновесие между европейската рамка и принципа на субсидиарност. Това е основният въпрос, но според мен не е непреодолима пречка. Въпросът бюрокрация, аз съм съгласен, не трябва да прекаляваме с бюрокрацията, но трябва да се осигури и достъпът и съответно този достъп да не бъде прекалено претоварен с бюрократични пречки. А, има някои разпоредби, някои идеи, които дават знак и така са свързани с бюрокрацията, но сега няма да се занимавам с това. Трябва да обърнем внимание. Много колеги говориха за 28-те държави. Аз мога да си представя, че един британски джентълмен в един британски клуб кани приятелите си и се обзалага. Това мога да си го представя. Въпросът не е, че в 28 държави трябва да се откриват сметки, а че ако един работник-мигрант, студент отива за определено време, временно в друга държава членка, той може да каже, аз имам вече семетка в друга държава и сега не искам а, да си откривам и не искам да си откривам сметка в държавата, където отивам. Може обаче да се окаже, че такава сметка ще му е необходима, за това правилата е, трябва да бъдат по-гъвкави и да се позволи на този студент да получи достъп и да си открие сметка. Тази връзка с държавата за мен не е проблемът. Трябва да се създаде възможност. Ако някой отива в друга държава, но в държавата по происход има адрес, свързане, трябва да може да си открие базова сметка, втора сметка. Тук проблемите са добре регулирани, но не можем просто да напишем, че ако някой има сметка в Европейския съюз, с тези правила това не може да стане. Можем да кажем, както каза госпожа Люлин, не можем да кажем, че, можем да, че трябва да имаме базисна сметка само в родната си държава. А може да се окаже, че в държавата, където отива, ще му е нужна банкова сметка. За това се налага да формулираме нещата по по-различен начин. Не виждам това да е някаква особена пречка и исках само да насоча вниманието на там. В Страсбург проведохме среща с Олпик. Пол беше с мен. Исари Исая от Финландия каза, че в Финландия паричните средства, кредитите, заплатите могат да се изплащат само през банкови сметки. Такова развитие трябва да бъде взето предвид. В Италия Фактурите над 1000 евро трябва да бъдат превеждани само по банков път, за да се предотврати прането на пари и да се следи за данъчни измами и така нататък. От друга страна, ако се изискват все повече сметки в платежния поток, гражданите трябва да имат право и да си, да си открият сметка това не е само социален проблем, разбира се, и такъв е. Не е само социално-политически проблем, а и, и това, че платежната система а, става все по-лишена от плащания в брой. И, и по отношение на България и Румъния, посочен Вернер Ланг, Явно е, там не съществува доверие към банковата система, но е, след като те живеят в един общ вътрешен пазар, е, финансовият сектор трябва да бъде сближен, изравнен и съответно в двете държави да се създаде доверие към банкови и финансовия сектор. Следва да се осигури действие на един хармонизиран, балансиран вътрешен пазар. Другите аспекти, прозрачност, преместване на сметките също са важни. И последна забележка. През миналата седмица в една съседна държава говорих с а, а, хора, с а, бездомници, които ми казаха, че има редица работници от източна Европа, които идват в Германия и а, е, на първо време а, е, изобщо нямат а, е, изобщо нямат регистриран адрес. Те обаче а, се считат за бездомни, но работят. А, и сега а, те все още не знаят а, а, как ще се развият нещата. А, не искат да си наемат жилище, защото не знаят как ще, тръгне, как ще тръгнат нещата, но се нуждаят от банкова сметка. Има работници, които търсят работа, но нямат установен адрес. За това, що се отнася до формулирането на това какво е, е установен адрес в Европейския съюз, трябва да се внимава много и съответно да не се е, допусне откриването на банкова сметка да бъде е, до такава степен обвързано с установения адрес, че да изключва възможността за откриване на сметка. Благодаря. Thank you very much. Uh, много ви благодаря. Малко по-рано днес мислех, че ще можем да приключим доста преди 6, но този последен доклад беше много интересен и много разбуни духовете. И така, плановете ни са да гласуваме колкото се може по-бързо и ще проуча възможностите Първоначалният план беше 14 октомври, но до тогава няма да получим измененията от комисията ИМКО. Така че, моля, следете за датите. Междувременно вие може да продължите да работите по компромисните текстове и ние ще ви съобщим обновения график и ако колегите от ИМКО могат да ускорят работата си, това ще бъде добре. Следващото заседание ще бъде в бъдеще 30 септември, понеделник в 3 часа. Благодаря ви.